So, good afternoon, everyone. Добър ден на всички. Надяваме се осветлението да се оправи. Нямам представа защо светлината е толкова театрална, но се надявам, че някой работи по осветлението да започнем с заседанието. Ако няма възражения, проекта за дневен ред ще се приеме без промени. Няколко съобщения. Ще се проведат две извънредни заседания на Комисията по околна среда в Страсбург през март. В понеделник 12 март от 19 часа ще гласуваме проектодоклада доклада на господин Лавия за преместване на Агенцията за лекарствата. В сряда 14 март от 14 часа ще разговаряме с госпожа Бянковска по последващите действия по препоръките на анкетната комисия ЕМИС. По-нататък в документите има доклади от мисиите на делегацията за Порто Маргера и в Агенцията за безопасност на храните в Парма. По институционални споразумения първата Първата тристранна среща ще се проведе утре. Докладчикът е господин Екаут. Той е докладчик на комисията ЕНВИ и на преговарящия екип на Европейския парламент. Той ще участва на тристранните срещи, подготвителните срещи и ще води преговори по тези части от текста, по които ЕНВИ има изключителни правомощия. правомощи. Днес имаме превод на 20 езика. както обикновено, досието на заседанието е е, качено на интернет и заседанието ще предава на живо по интернет. Препоръките на координаторите, те са раздадени в електронен вид от 20 февруари. Ако не постъпят възражения, те ще се считат за приети. Същото въжи и за протокол от заседанието на 11 януари. Ако до края на заседанието не постъпят възражения, протоколът ще се счита за прият. Таванът ми изглежда е, стабилен, но пък идва малко странен шум от него. Да се надяваме, че няма да има проблеми. Сега информация за междуинституционалните споразумения. На 21 февруари беше проведен втория и последен неформален трилог по изменението към регламент 726 от 2004 година с бяха постигнати политически споразумения по всички въпроси, но беше взето решение по време на първия трилог окончателното приемане да се утвърди, когато се постигне споразумение по доклада Грос текст и бъдат приключени техническите консултации. Що се отнася до предложението за регламент на Европейския парламент и на съвета за управление на енергийния съюз, разговорите по време на първата неформална тристранна среща се водиха възоснова на позицията на Европейския парламент е, от 17 януари и общия подход на съвет от 18 декември актуализиран по отношение на измененията на парламента. Проведахме първа размяна на мнение по най-важните политически въпроси. Очертаха се приликите и различията в позициите на съвета и парламента и бяха приети препоръки на техническо ниво, класификация на парниковите газове, разпоредби свързани с комисията, политика за парниковите газове, приемането, финансовата и, финансовото и технологично обезпечение и подкрепа за развиващите страни. Е, място за провеждане на търговете по системата за търговия с емисии, годишните отчети, разпределя на усилието и Ловосиев, както и измененията по качеството на горивото. Сега преминаваме към шеста точка в е, дневния ред. Доклад на госпожа Каденбах. Докладът е за план за действие по антимикробната резистентност. Благодаря. Виждам, че в нашата комисия сме обсъждали този въпрос многократно и разглеждаме различните изменения. Отбелязваме, независимо от това, че голяма част от онова, което беше предмет на разговори между нас, бяха прияти редица планове за действие. Сега сме посредата на втория план за действие едно здраве наименованието и това е то представлява поредица от препоръки за лечения, които се изпълняват от части от държавите членки, но е, има значително изоставане. Ще ви дам няколко цифри. Антимикробната резистентност означава, че има едно лекарство, медикамент и бактерии, срещу които това лекарство е неефикасно. Ако продължим да вървим по сегашния път, е напълно възможно след няколко години състояния, които в момента са безвредни, след няколко години може да се окажат опасни. След няколко години при трансплантации може е, да се окаже, че не можем да ги правим, защото трансплантация без е, антимикробен препарат е, е невъзможна. Ето защо сега не можем да не споменем, че всяка година умират около 700 хиляди души заради антимикробната резистентност. Обедена съм, че истинската цифра е много по-висока. Освен това, при някои хора има инфекции свързани с терапията. Когато човек е в болница или в друго здравно заведение и е, и получава лечение заради някакво състояние и, има възпаление, което не може да бъде преборено с антибиотици, всъщност това е при, предизвиква 37 000 смъртни случаи в Европа. Очевидно, последиците са сериозни за пациента, защото терапията може да се окаже, че е много бавна или пък въобще не е ефикасна. Освен това, се повишават разходите за системите за здравеопазване. Световната банка е направила изчисления. За съжаление, не разполагам в момента с точните данни. Можем да кажем, че до, към 2050 година ще сме свидетели на огромна криза, ако не предприемем действия. Това е ситуацията, пред която сме изправени, за която трябва да предприемем мерки. Как стигнахме до ситуация, в която има толкова силна антимикробна резистентност? С въвеждането на пеницилина, е, за който първоначално се смяташе, че е, е панацея, той се предписваше твърде често и много често се използваше без точна диагностика. И в, и в моменти на грипни епидемии хората биват засегнати от вирус, отиват на лекар и настояват за рецепта за антибиотик. В много случаи оказват натиск върху лекаря и им се предписват антибиотици без да им се направят необходимите прегледи и изследвания. И много често хора, хора разполагат с блистери антибиотици, които дори не са били предписани от лекар. Освен това, антибиотиците се използват за превенция и за стимулиране на стежа в животновътството. Въпросът получава сериозно внимание в доклада и обръщаме внимание на това, че трябва да разговаряме с страните партньори, когато говорим за производство на месо профилактичната употреба на антибиотиците в животновъдството трябва да се забрани. Имаме нужда от по-добра профилактика, която все още не се реализира. В проекто доклада ми има редица искания. Ще ги обобщя. Имаме втори план за действие и трябва да посоча, че в момента това е, е основата, върху която трябва да надградим и да изложим редица по-подробни разпоредби. Има нужда от повече обучение работещата в сектора освен това, пациентите също трябва да имат по-добра осведоменост. Имаме нужда от здравна грамотност, но има нужда и от ръководство за предписване на антибиотици и в хуманната медицина, и в животновътството. Всеки, който работи с антибиотици, всеки, който предписва антибиотици, особено в животновътството, трябва да познава добре рисковете, свързани с антимикробната резистентност. И така обучението е от ключово значение. Друг аспект. Антибиотиците, които са на пазара, по-конкретно старите, трябва да видим дали би било възможно да се анализират молекулите, за да сме сигурни, че даден антибиотик е ефикасен и трябва да продължи да се предлага на пазара. Също така имаме нужда от нови ефикасни антибиотици. За, за да стане това има нужда от економически стимули. А, също така антибиотиците да се използват а, само когато е абсолютно необходимо. има нужда от модели, при които не просто се повишават дозите, което е полезно за съответния сектор, но имаме нужда от конкретни стимули. Надявам се, че, че ще чуя интересни идеи от вас. Благодаря на комисиите, които представиха своите становища. Благодаря на всички за коментарите им. Много важна област е превенцията. Знаем, че има много ефикасни форми на превенция, като ваксини, например. Имунизацията е област, на която трябва да се обърне внимание. Има нужда от специално обучение за онези, които разработват антибиотици и ги продават и има нужда от повече сътрудничество с европейските агенции, агенциите по лекарства и за безопасност на храните и те да разполагат с добра финансова обезпеченост. Не можем просто да искаме от тях да изпълняват нови задачи, без да им предоставяме нужните финансови човешки ресурси. Аз бих ви призовала да обърнете внимание, да прочетете внимателно доклада а, и да помислим всички за задължителни мерки, така че да бъдат предприяти нужните мерки в бъдеще, защото антимикробната резистентност трябва да бъде наш приоритет, тъй като тя представлява сериозна опасност не само за здравето, но и за економиката. Ще ви ще бъда благодарна, ако във втория план за действие бъде спомената околната среда. В миналото се а, поставяше акцента върху хуманната медицина, добави се сега и ветеринарната медицина, но въздействието върху производството а, също така и изхвърлянето на лекарствата е проблем, който заслужава внимание. Какво предприемат болниците с отпадните води, за да не попадат остатъци от антибиотици във водата. Благодаря на всички колеги за техните идеи за селското стопанство, за околната среда, научните изследвания. Ще ви помоля да внесете измененията си до 5 март, за да, им, за да разработим план за действие и да се предприемат мерки в Европейския съюз, особено в контекста на преговорите по търговските споразумения с останалата част на света. Благодаря. Мисля, че трябва да сложим някакъв времеви регламент, тъй като списъкът на желаящите да се изкажат е много дълъг. Когато видите звездичките на екрана да мигат, значи сте превишили времето си. господин Петърле, аз ще говоря от името на Рената Зомер, като докладчик в Сянка от НП. Тя ще се присъедини към нас малко по-късно, може би, но ще ви представя нейното становище. Тя е признателна за балансирания доклад, изготвен от госпожа Каденбах, и е убедена, че докладчикът е засегнал най-важните въпроси. Освен това е убедена, че спешно се нуждаем от нови антибиотици. Но ние всички знаем, че е трудно да се разработват нови антибиотици, тъй като това е дълъг процес, скъпо струващ и отнема близо 20 години, а междувременно се развиват нови резистентности. Ние а, трябва да отчитаме това Необходимо е да се а, мисли за нови антибиотици, но преди всичко трябва да се помисли за това как е отговорно да се ползват антибиотиците, които вече са на пазара. Прекомерното използване на а, и антибиотиците а, е въпрос, който трябва да се има предвид, тъй като много антибиотици предписват е, или в големи количества, или пък не по предназначение. Пациентите, лекарите трябва да са добре информирани за антибиотиците. Освен това, 44% не знаят, че предизвикани от вируси, настинки и други заболявания не могат да се третира чрез антибиотици. Увеличаването на антимикробната резистентност се дължи на липсата на достатъчна хигиена в здравната система. Трябва да се направи много повече, особено за по-уязвимите групи, за превенция, чрез иммунизация, вакциниране и други подобни мерки. Масовото използване също на антибиотици в животновътството играе роля. Балансирано хранене на животните може да допринесе за намаляване на нуждата от използване на антибиотици. Освен това могат да се развият альтернативи на антибиотиците, тъй като антимикробната резистентност е сериозен проблем. Стотици хиляди хора умират ежегодно в света от антимикробна резистентност и този проблем може да се задълбочи. Тъй като от антимикробна резистентност сега умират повече хора, отколкото пациентите, страдащи от различни видове рак. Благодаря ви много. Господин Пяха има думата. Благодаря ви много. Благодаря на докладчика. Тя представи много подробно своя проектодоклад. Аз съм напълно съгласен с това, което каза тя. Европейския план за действие за борба срещу антимикробната резистентност е спешно необходим, защото прекомерното използване, некоректното ползване на антибиотици и лошия контрол в тази област допринасят за това, че имаме сега една ситуация, която е много опасна за човешкото здраве. Трябва да се борим срещу прекомерното използване с лека ръка на антибиотици, тъй като използвайки антимикробите, антибиотиците е, в такива мащаби води до развиване на антимикробна резистентност е, и освен това това се отнася и за антибиотиците, които се използват е, при животните. Трябва да има световен план за действие за противодействие на антимикробната резистентност. Има връзки между страните. Не можем да създаваме санитарен кордон по границите на Европа, защото микробите пресичат безпрепятствено границите. Освен това е необходимо да се предприемат действия от страна на Европейския съюз с отчитане на приоритетни патогени, така както са определени от ОЗС и също като пример може да се приведе борбата с туберкулозата и други забравени днес болести. Оставаме с впечатлението, че сме решили доста от проблемите чрез вакциниране, но напоследък се наблюдава завръщане на някои изкоренени заболявания. Близо 100 милиона души могат да загубят живота си заради антимикробна резистентност до 2050 година. И това ще бъдат загуби, които ще бъдат сходни на тези, които бяха изпитани по време на кризата от 2008. Аз ще говоря от колегата Лин Бойлън. Аз а, чух шокиращите статистически данни, които бяха споделени току-що. Структурата на плана за действие може да се подобри, като се гарантира по-голяма подкрепа за държавите членки. Също създаването на законни пътища биха могли да допринесат за по-адекватна борба с антимикробната резистентност. Трябва да се използват възможностите, заложени в плана за действие. Аз имам някои коментари в това отношение. Тъй като ЕНДИ се занимава с въпроси на опазване на околната среда и на човешкото здраве. Трябва да подчертая, че липсва екологичен протокол в този план за действие, който да допринесе за засилване на стандартите в това отношение. Плана за действие трябва да се подсили. Надявам се, че в резолюцията ние ще заемем силна позиция. Ние се нуждаем от конкретни цели, за да постигнем резултати, трябва да бъдат и ресурсно обуч, обезпечени тези усилия. Сегашното положение, е, че държавите членки намират за трудно да се борят с антибикробната резистентност, тъй като това е свързано с финансирането. Някои държави членки изпитват особено силни затруднения за прилагане в действие привеждане в действие на плана за действие. Други нямат никакви заделени средства за тази цел. Освен това, трябва да се работи в научно-изследователската и развойна дейност. 1,3 милиарда са вложени от 1999 година. Десетилетия изминаха, откакто бяха въведени нови анти, антибиотици, ние трябва да имаме по-целостен подход за борба с антимикробната резистентност. Трябва да има също бързо развитие на технологиите за диагностика и намирането на альтернативи. Благодаря ви. Не знае дали останалите докладчици в сянка са в залата. Оглеждам се да проверя. Госпожа Ятен има думата. А, извинявайте, аз мислех, че господин Федерли е докладчик в сянка от вашата политическа група. Да, действително той е докладчик в сянка, но полета му се забави, за това ще се изкаже от негово име. Аз имам бележките на Фредерик Федерли и ще ви запозная с тях. Съгласена съм с това, което той предлага. В своята стратегия Европейската комисия набелязва какви са основните предизвикателства пред нас, що се отнася до антимикробната резистентност. Комисията обаче не прави конкретни предложения за това как да разрешим този проблем – поради което Европейският парламент трябва да отправи силен сигнал към Европейската комисия за това, че трябва да се прояви по-висока степен на амбиция и това трябва да стане на три нива. На местно ниво, където трябва да се гарантира, че всеки животновът ще прилага подходящи мерки и че използването на антибиотици в животновътството ще се ограничи, тъй като сега то допринася в голяма степен за антимикробна резистентност. Ние трябва добре да сме наясно с рисковите от инфекция и от разпространението на резистентни микроби. На равнище Европейския съюз това, което е необходимо е да се очертаят по-конкретни мерки. Не непременно под формата на законодателни актове. Европейската комисия, например, може да преразгледа директивата за обществените поръчки и да помисли дали да не се въведат и критерии, свързани с антимикробната резистентност, тогава когато се купуват, да речем, месо за болници или училища. Освен това, трябва да има общо етикетиране на месото в Европейския съюз, което да гарантира, че месото, че животното, от което е добито месото, е било отгледано по начин, който не допринася за развитие на антимикробна резистентност. Благодаря ви. Госпожа Гростет. Euh, благодаря ви, госпожо председател. Колегата ни свърши добра работа, за което и благодаря. Да, действително, ситуацията изисква спешни мерки. но в рамките на принципа едно здраве, на който се основава този доклад, считам, че нашата стратегия не е достатъчно развита. В параграф 2 се говори за правилното използване на антибиотици в животновътството, но мисля, че трябва да се направи пряка връзка между дискусията, която се води сега в тристранния формат по моя доклад за мекаментозните фуражи. Аз съм против 11 параграф, където се говори за продажба на антибиотици а, от а, ветеринарни лекари или пък а, хуманни а, лекари. А, понякога, тъй като понякога е трудно да се постигне достъп до нужните медикаменти поради отдалеченост на а, фармациите. Трябва да има също стимули за научните изследвания относно терапията. Освен това, трябва да се включат също и въпроси, свързани с педиатричните лекарствени средства. Освен това да се използват най-подходящи антибиотици при различните щамове заболявания. Също трябва да има действия на световно ниво, но трябва да отидем още по-далеч. Трябва да искаме реципрочно за нашите стандарти относно използването на антибиотици при вноса на месо, тъй като ние продължаваме да внасяме животни, които са били третирани с антибиотици и това не бива да се допуска повече. Благодаря, госпожа Риваше. Благодаря, госпожо председател. Аз съм съгласна с казаното от колегата Гростет. Да, трябва да има реципрочност а, относно а, хранителните продукти, които се внасят в Европа. В доклада има нещо интересно. На комисията казва, че постигнатия напредък се застрашава от това, че се използват не по предназначение или прекомерно антибиотици, което води до разпространението на много резистентни микроби. Това е резюме на ситуацията. Искам да благодаря на докладчика и да я поздравя за доклада. Необходимо е да има политика за превенция на европейско ниво. Сега в Франция, например, се предписват е, доста често антибиотици. Те трябва да се предписват само когато се налага. Има и пациенти, е, които искат антибиотици, тъй като това е чудотворното лекарство според тях, е, но трябва също да се има предвид, че могат да развият антимикробна резистентност. Това засяга хората, това засяга и животновътството. Колегата Гростет и нейния доклад е по ветеринарните медикаменти може да се купуват антибиотици а, по интернет. Аз съм а, против такова широко използване на антибиотици. Освен това, виждате, че трябва да се държи сметка и за хуманното отношение към животното. Колкото по-интензивно е животновътството, толкова по-широко се използват антибиотици като превентивна мярка. И а, така хуманното отношение към животното допринася за разпространението на заболявания в крайна сметка. Трябва да се подобри достъпа до здравни продукти, които са ефикасни и които не са антибиотици. Аз бях доста изненадан, че в доклада не се предлага достатъчно альтернативни, не се говори за определени терапии като допълнителна мярка на използването на антибиотици. Например, ако вие развиете резистентност към продукти, които лекуват ставни възпаления, това създава проблеми. Инжекциите, които са реално коктейл от медикаменти, трябва да са съобразени с потребността от лечение на съответните бактерии, които са предизвикали заболяването. Това, което се прави, е доста, но не е достатъчно, зависим голяма степен на трети държави, от трети държави. Благодаря, госпожа Дали има думата. Благодаря ви. Бих искала първо да поздравя госпожа Каденбах за нейния проекто доклад. Има два въпроса, на които тя се спира. Аз също искам да ги подчертая а именно въздействието върху селското стопанство и околната среда. При антимикробната резистентност или АМР често говорим за хуманната медицина, но трябва да имаме предвид и ветеринарната и съответно въздействието върху човешкото здраве и околната среда. 2015 година се оказва съгласно доклад, че две трети от произведените антибиотици по целия свят се използват за животните. 30 до 90% от тези антибиотици след това се изпускат в околната среда чрез урината и това води до развитие на АМР бактерии. Да не говорим, че те попадат и в месото и млякото, които всички ние консумираме, включително и децата. Моите избиратели са все по-притеснени от развитието на АМР. Те са притеснени и от въздействието върху околната среда и биха искали да консумират храни, които не са били произведени по този начин. Надявам се, че докладът ще обърне внимание и на това, какво да бъде поведението на нас и нашите деца, как да подбираме безопасни продукти за трапезата си. И тъй като има представител на комисията, искам да попитам какво планира комисията като възможни мерки от страна на европейските граждани и държавите членки. Важно е и въздействието върху околната среда, за това искам да попитам комисията дали е изследвала връзката между практиките в селското стопанство и АМР. Благодаря. Госпожа Мюлер. Много благодаря, госпожо Каденбах. Благодаря ви за този сбит и съдържателен доклад. Е, ясно е, че ние не търсим кого да обвиним, а се опитваме да намерим обективно решение на проблемите. Това, разбира се, означава, че трябва да разгледаме използването на антибиотици в хуманната медицина, но също така и в ветеринарната тъй като знаем, че има остатъчни вещества от антибиотиците, те попадат във водата, в околната среда. Необходимо е на първо място да пречистваме отпадните води. Знаем, че в болниците все още не е въведено четвъртото задължително ниво на пречистване. В Европа също трябва да включим такива изисквания, а именно да има специално филтриране за премахване на медицинските остатъци. Струва ми се, че има и много какво да се направи в превенцията. Искам да обърна внимание конкретно на разликата между антибиотици за домашните любимци от една страна и антибиотици за отглежданите във ферми животни. Аз съм против оспорване на ветеринарните практики, обаче, тъй като в селските райони, които познавам, ветеринария понякога пътува по 60 км, за да стигне до една болна крава в дадена ферма, след което фермера трябва да пътува 20 км до аптеката, за да купи лекарството, докато ветеринаря би могъл да осигури същото лекарство чрез поставяне на инжекция. Не може да се чака толкова дълго, защото животното до тогава може да умре. Не бива да се отнема това право на ветеринарите. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. АМР е тема, за която много говорим в Холандия. Мисля, че Подходът на докладчика е изключително добър. Знаем от последните проучвания, че околната среда е замърсена от АМР бактерии. Освен това, изследванията на ФАО също го доказват. Някои от семената също се заразяват и това може да има много отрицателен ефект. Същевременно знаем, че има 65% намаление на използването на антибиотици в ветеринарните практики. Що се отнася обаче до домашните любимци, за тях се използват много по-често антибиотици, отколкото в хуманната медицина и на това трябва да обърнем внимание. Всъщност, от тук е и основният преносител много често на такива бактерии. Мисля обаче, че данните не са достатъчно надежни нивото на разпространение на тези бактерии е много по-високо. Ние можем да говорим за едно истинско цунами. Затова трябва да се говори в болниците, да има реклами по телевизията, за да може гражданите да го проумеят. Госпожо Каденбах, Е, вие задавате въпроса колко време ще мине до момента, в който дори една малка бъбречна инфекция може да доведе до летален изход. Трябва наистина да се намесим колкото се може по-бързо, не може да се чака. Благодаря. Госпожа Шада Амози. Благодаря ви. Благодаря и за този доклад, който наистина разглежда в дълбочина темата за антимикробната резистентност. Много е важен подход, разбира се, не можем да се ограничаваме само до хуманната медицина, така че подходът на докладчика е много добър. Мисля, че е, в идните години ние ще говорим и за други изражения на този вид резистентност. В Дания, Холандия и други държави членки виждаме, че все повече хора се заразяват от гъбични инфекции и бактерии, които са резистентни. Лечението е много трудно, почти невъзможно. Видях някои такива случаи в Дания наскоро. И ясно е, че ние използваме твърде много противогъбични лекарства, което е и причината много е важно, следователно, да говорим и за това. Има и още нещо, което може да се добави към доклада. Необходимо е да призовем комисията да ни даде възможност, когато установим, че един продукт се използва твърде много в селското стопанство и има отрицателно въздействие, ние да можем да наложим неговото изтегляне от пазара. Например, пеницилина, да имаме бърза писта за такова изтегляне при подозрение, че причинява проблеми. Надявам се докладчикът да поиска такива допълнителни инструменти от комисията. Благодаря господин Поч. Благодаря. Аз също искам да благодаря на госпожа Каденпах. Биолог съм по образование, затова искам да спомена нещо, което е важно, за да се разбере проблема с АМР. Всъщност, развиването на такава резистентност е нещо естествено. Това е неизбежно. Проблемът е, че ние обаче ускоряваме този процес заради своето поведение. Най-лошото тук би било да има дългосрочно използване на ниски дози антибиотици. Точно така се изгражда резистентността. Ние правим грешка с превентивната употреба на антибиотици, с добавянето им към фуражите – и на трето място използването на антибиотици като пестицид. Трябва да си спомним, че дори глифозата е патентован като антибиотик. Следователно, ние трябва да говорим и по тази тема. Затова и ще представя някои изменения точно в този дух. Нашето поведение трябва да се промени, иначе говорим за естествен процес, но от нас зависи как той ще се развие. Благодаря, господин Петерле. Благодаря ви отново, че ми давате думата. Всъщност, проблемът е като един айсберг, за това аз приветствам доклада на госпожа Каденбах – в него има много истини. Вече някои елементи изплуват на повърхността, но ми се струва, че те първа ще виждаме много повече. Използването на антибиотици, е много разпространено. Аз съм попадал на хора с настинка, които се досват на лекаря си за това, че не им е предписал антибиотик. Един добър лекар би го направил. Така мислят хората. Те смятат, че антибиотикът е задължителен. Дори и в наши дни, въпреки излязвата информация, те настояват да получат антибиотик. Разбирам също така и необходимостта да се разработват нови антибиотици, но най-важното е да има нов вид отношение. Затова и ме радват изказванията на колегите, които наистина подкрепят един всеобхватен подход. Ние трябва да направим още доста неща преди да разработим нови антибиотици. Ние можем да работим, например, много по-енергично в болниците, в хигиенните центрове. Това вече беше споменато. Нашата комисия наскоро организира семинар по АМР. Участваха учени от два университета, които говориха за доброто използване на пробиотици в почистването на болниците успеваемостта е 90%. Аз съм чувал и за други такива примери, но общият пазар не ги възприема. Болниците използват всякакви химикали, които всъщност са много по-малко ефикасни от пробиотиците. Бих искал общият пазар да проработи и в тази област. Благодаря. Благодаря, госпожа Кабесон. Благодаря. Госпожо председател, искам да поздравя госпожа Каденбах за отличния доклад. Този доклад трудно може да се обобщи, но мисля, че с него наистина ние очертаваме основните области, в които трябва да се работи и най-големите е, предизвикателства като АМР – знаем, че именно за това и трябва да поздравим докладчика. Много добре е, че се говори за необходимостта от единен подход, който включва и околната среда. Имаме и регламента за ветеринарните лекарствени средства, който също е споменат – наистина трябва да се ограничи използването на антибиотици при животните. Виждам, че в това отношение трябва да се работи, както сме го правили и при триалозите – при новите антибиотици бих казала, че наистина е добре да ги имаме, добре е да има стимули за научни изследвания, но основното е лошата употреба всъщност на антибиотиците, с които вече разполагаме. На мен ми се струва, че е по-добре да се съсредоточим върху това, което би било и економически по-рентабилно. Интересно е, че тук се говори и за нови модели на научна дейност. Може би стимулите до сега не са били достатъчни за доброто използване на антибиотиците, но комисията трябва да ни представи и заключенията от своето изследване в тази област. Накрая, международната среда. АМР не може да намери своето решение само чрез европейски усилия и хората и животните прекусяват граници. Именно за това, за да решим проблема, трябва да участваме в сътрудничеството и развитието. Не можем да разчитаме само на европейски механизъм. Мисля, че докладът е съвсем правилен в това отношение и искам да поздравя докладчика за амбицията. Благодаря ви. Господин Герике. Последният ни оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Аз съм напълно съгласен, че ние в Европейския парламент трябва да разгледаме темата за антимикробната резистентност, доклад по собствена инициатива. Приветствам госпожа Каденбах. Нейният подход е правилен, защото целта е именно да разгледаме откъде произхожда АМР – Подчертава се и необходимостта от изследвания. Искам да кажа няколко думи обаче за дискусиите в Германия. В нашата околна среда наистина има многорезистентни бактерии. Института Роберт Кох в Дрезден направи проби от различни реки и установи замърсяване с различни щамове на антимикробна резистентност във всички 12 области, откъдето бяха взети пробите. Това е ужасяващ резултат. Трябва много да внимаваме и да намалим разпространението на тези щамове. Необходимо е, както вече се каза, да има добро филтриране на водите – да се използва слънчева радиация или въглероден филтър. Това са добри методи, но биха коствали милиони. Тук регионалните власти няма да се справят сами. За да се развият по-добре тези планове за пречистване, трябва да има съфинансиране с европейски средства. Иначе си говорим само на думи. Благодаря. С това изчерпваме списъка на изказвания. И сега ще дам думата на господин Тивенах от Европейската комисия. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. И внимателно дебатите. Комисията се радва, че на антимикробната резистентност се обръща толкова внимание. Колкото повече се дебатира, толкова, по, толкова ще са сили ангажимента за противодействие. Както знаете, комисията миналото и при амбициозен план за действие предвиждаш определен брой дейности. Що се отнася доказаното от госпожа Дали, този план за действие предвижда стратегически подход към рисковете, свързани с присъствието на фармацевтични молекули в околната среда. В момента се прави проучване е, е, Провежда се консултации с заинтересовани лица. Готови сме да формулираме подхода до лятото. Още един път е, комисията се поздравява парламента за свършената работа и ще а, обсъди внимателно крайния документ. Благодаря, госпожа Каденбахт. Благодаря на всички колеги, на докладчите в Сянка. Благодаря ви за много конструктивната размяна на мнения. С всички направени допълнения днес и предполагам, че някои от тях ще бъдат отразени в изменения, този доклад ще помогне на Европейската комисия да насърчи държавите членки да предприемат мерки, така че да избегнем този страшен сценарий, при който антимикробната резидентност се превръща в заплаха за здравето и економиката. Това може да се получи само с ясни мерки. В редица области трябва да бъдат задължителни. това е единственият аспект, по който усетих съпротива. Е, ако нямаме европейско законодателство, няма да направим така, че държавите членки да предприемат нужните мерки. Благодаря. Дебатът приключи. Срока за внасяне на изменения 5 е март 11 часа. Гласуването в комисията ще бъде на 16 или 17 май. Преминаваме към следващата точка, която е екодизайна. Ще чудем, ще чуем изложение на изследователската служба на Европейския парламент за екопроектирането. Докладчик по екодизайна е госпожа Фредерик Рис. Най-напред ще дам думата на тези, които предста... ще представят изследването. Започваме с госпожа Елеонор Тропик от изследователската служба на Европейския парламент. Благодаря, че ме поканите. Ще представя документа, който проведахме за становището на заинтересованите лица. Това е част от е, европейската оценка на изпълнението. Проучването е качествен преглед на изпълнението на директивата. Събрахме становище на европейско ниво и заинтересовани лица за предимствата, недостатъците и предизвикателствата на изпълнението на директивата Целта е да помогнем на експертите. Бяха интервюирани представители на 7 държави членки, общо 27 експерти бяха интервюирани. Тези интервюта бяха допълнени с преглед на литературата и позиции. Целта е да включим всички интереси, за да се отразят различните гледни точки, да има баланс и да включим представите на научните среди НПО, имайки предвид задачата и сроковете. Докладът не, не следва хронологична насока. Въпросът, на който обърнахме внимание, е до каква степен се спазват изпълнението на директива по отношение на енергийна ефективност, кои са пречките пред изпълнението на директивата, как взаимодейства директивата с други политики и законодателство и какъв е приносът и към кръговата економика, ефективността на ресурсите и къде може да се подобри. Искам да ви напомня за ключовите цели на директивата. Целта е да постигне високо ниво на опазване на околната среда, като намали потенциалното въздействие върху околната среда на продукти, свързани с енергетиката. Казва се, че подобряването на енергийната ресурсна ефективност е, допринася към сигурността на енергийните доставки, намаляването на търсенето на природни ресурси. Приема се от заинтересованите лица, че подобряването в енергийната ефективност не получават достатъчно внимание. Директ... Становищ... Становището на заинтересованите лица е, че директивата е постигнала успех, само че в регламента за продуктите се дава по-малко внимание на енергийната ефективност. Ефективността на материалите, свързана с кръговата економика, когато говорим за ефективност на материалите и имаше различни становища. Два, основ, два основни становища е повече ефективност върху ефективност на материалите. Други смятат, че има пречки пред ефективност на материалите. Трите ключови позиции са следните. Първо, ограничаване изискванията за енергийна ефективност, тъй като файлът е много голям. Второ, Становището на большинството заинтересовани лица е да се включат изискванията за ефективност на материалите в продукти, отнасящи се до енергията, но само тези изисквания, които могат да бъдат измерени от органите за наблюдение на пазара. Третата позиция е по-амбициозна и се казва, че тъй като директивата постигна успех за продукти, отнасящи се до енергията. Тя може да се разшири, за да включи и други продукти. Що се отнася до основните пречки пред изпълнението, всички заинтересовани лица споменаха дългия а, процес. Смята се, че е необходимо твърде много време, за да се изпълни регламенти. Това е особено важно за продукти с бърз технологичен напредък. Последицата е по-неамбициозни изисквания. Заинтересованите лица споменават, че основната причина за липса на, специ... Е, липса на специализирани знания, технически знания на комисията, малко са служителите, които работят по тази тема, особено защото темата е твърде широка. Що се отнася до втората точка, повечето интервюираните казват, че наблюдението на пазара в момента не се извършва добре в Европейския съюз, но е ключов фактор за успеха. Смята се, че 20% от а, а, продуктите не спазват изискванията за екопроектиране. Ключова причина са ограничените ресурси. Всяка държава членка и извършва свои тестове, което струва скъпо. Друг въпрос е свързан с липсата на ясни стандарти, в това число насоки и метричните данни, които да се използват при изпитанията. И сега, основните препоръки. Смятаме, че трябва да се включат повече продукти, свързани с енергията, да се направи оценка на това доколко е осъществимо да се регулират продукти, които не са свързани с енергетиката, да има повече внимание върху а, до това доколко е възможно да се регулират изискванията, свързани с ефективност на материалите, да се определят срокове за правилата и да се спазват сроковете и по-добра координация между националните организации за наблюдение на пазара. Благодаря ви. Господи... Сега представител на университета от Барселона. Благодаря, госпожо председател прилагането на директивата за екопроектиране беше насочена най-вече е, към енергийната ефективност. Нашите послания са следните. Е, Енергосвързаните продукти е, стават все по-важни. Техният анализ е много важен от гледна точка на жизнения цикъл. От тук е необходимо да се обръща внимание на производство на стоки и управлението на края на продуктите. правила, енергийните регламенти трябва да включват изисквания за превен... за превенция, повторно използване, възстановяване, рециклиране и трайност. Всичко това е много важно за постигане на кръгова економика. Анализът на тези аспекти трябва да започне при подготвителните етапи да се направи по-цялостен анализ, за да разберем по-ясно какъв е приносът към кръговата економика. На тази снимка са показани различни видове осветителни тела и кружки. И искам да покажа, че е различно, че е различен, че е различно е екопротектирането. Тези осветителни тела са проектирани по такъв начин, че възстановяването на важните суровини е економически неизгодно. Регламента за екопроектирането ще даде възможност продуктите да се рециклират по-лесно. Осветителните тела ще станат по-енергоефективно но и трябва да се идентифицират материалите, които са вложени в тези осветителни тела, за да могат те по-лесно да се извличат. По този начин продуктите ще станат по-ефективни и ще се даде принос към кръговата економика. Анализирахме 6 групи продукти те имат различен статут, виждате ги обозначени с различен цвят, но те са на различен етап на регулиране, осветителни тела, миални машини, телевизори и, е, и монитори. Нашето послание, е, че се движим на, по прав път – има две групи продукти, е, за които има изисквания за е, екопроектиране. Всички от всички те включват и изисквания за енергийна ефективност по време на етапа на използването, но има само а, е, две категории, като светителните тела и прахосмокачките, които включват изисквания за устойчивост и трайност. От, в дясно са показани професионални ходителни машини, професионални и прахосмокачки, за които има предвидени мерки за управление на края на живота. Какви са стратегиите? Е, трябва да се даде оценка на целия жизнен цикъл на продукта, особено производството и края на живота. Трябва да се направи техническа оценка в самото начало на е, проучването при е, по, производство на продукта. Нашето послание е, че директивата трябва да се използва използва а, за разработване на различни инструменти. А, тук имаме предвид директивата за отпадъците, директивата за електронните електрическите отпадъци. Всички те и са много полезни за преминаване към по-кръгова економика. Благодаря. Сега докладчик има госпожа Фредерик Рисе. Благодаря, госпожо председател. Веднага към доклада ли да премина или пък да зададем въпроси към двамата докладчици? Може би, ако имате конкретни въпроси към тези изложения. ако искате да представите пък доклада. Всъщност имаме съвместен дебат. Благодаря на двамата докладчици за изложението. Не е изненадващо, че това проучване е всъщност основата, на която изградих своя доклад и предложенията в него. Става вие показ... видяхме на снимките, които ни бяха показани, че широк кръг проблеми са свързани с тази проблематика. Осветителни тела, пръхосмокачки, котлета, също така соларните пана. Аз мисля, че ние сме наясно с проблема и когато говорим за осведомяване на гражданите, всичко това е много важно. Сега за инструментите. Те са много важен стълб на кръговата економика. Тук ще цитирам економиката, която казва, че директивата за екопроектирането и а, за еко етикетите ще дадат възможност да се реализират 50% економии до 2020 година, което е много. Това, това становище беше повторено от всички участници на кръговата маса, която организирах с госпожа Ривази в, през януари в парламента. Резултатите вече са значителни. Според данните, предоставени от комисията, се економисаха 100, се економисват 170 милиона е, е, еквивалентни 170 милиона тона еквивалентно гориво на година. Става дума за 490 евро економии за всяко домакинство за година, което не е малко. Всяка, според английски изследователи, всяка лира инвестирана в енергийната ефективност дава възвръщаемост от 8 евро. По време на предишната предизборна кампания говорихме много за енергийната ефективност. Разбира се, има и проблемни области, имаше критични бележки и слушахме ги във връзка с, с забавянето при взимането на решение. През 2004 година, когато се разработи първата рамкова директива, аз бях докладчик, успяхме в парламента с Петър Лиза и други колеги успяхме да разработим един инструмент, е консултационен форум, на който участват НПО а, и други. Целта беше да се види дали даден продукт трябва да бъде предмет на екопроектиране или еко етикет. Тази процедура е твърде бавна. И за това аз настоявам в точки 5 и 6, настоявам комисията да промени нещата, да, да преодолее закъсненията. Има ясни, трябва да има ясни срокове за производителите но също трябва да се имат предвид и неевропейските производители. Наско... Миналата седмица комисария Катайнен даде отговор на многобройните въпроси, които му бяха зададени. Е, не бива да обръщаме внимание само на енергийната ефективност – Комисарят каза, използването на ресурсите и рециклирането на продукти. Аз се присъединявам към казаното от него и застъпвам тази тема и в доклада. Има и трето предизвикателство за Европа. Тя беше спомената от експертите, а именно а, засилване на наблюдението и надзора на пазара. Трябва енергийната ефективност трябва да се съчетае с ефективното използване на материалите. Всичко това въжи за различни продукти. Искам да отбележа, че не винаги се използват едни и същи критерии. Понякога става дума за повишаване на полезния живот, друг път става дума възможност за рециклиране или възможност за отделяне на ценни материали. Второ, по време на кръглата маса миналия месец беше обърнато сериозно внимание на пазарния надзор. Между 10 и 25% от продуктите не съответстват на изискванията, т.е. всеки четвърти продукт. Това е много. И моите предложения в доклада са да обърнем внимание на този факт, на този въпрос са посветени точки 11 до 13 в доклада. Много е важна базата дан на ICSMS. Тази база данни би трябвало да бъде разширена и да включва екологичните характеристики. Още два актуални въпроса мобилните телефони и включването им в работния план. И второ, преждевременното старяване на продуктите. Що се отнася за телефоните, те имат сериозно въздействие върху околната среда. В момента няма европейски мерки. Това съвсем, разбира се, задачата не е лесна. Тази технология се развива много бързо но е, не бива да забравяме при това бурно развитие проблемите на е, на екодизайна. Е, не бива да се допуска и използването, изхвърлянето на телефоните след като престанат да се използват. И това искам да попитам експертите, какво мислят те. Говорим за различни продукти. За преждевременното старяване, е, тук става дума за спазване на минимални критерии. Е, въпросът е споменат е, и в доклада Дюран. Жил Парньор ме информира за системата Темата за етикетиране, смятам, че потребителят трябва да бъде информиран за, за, за срока на за жизнения цикъл на даден продукт и за срока, за който той може да бъде използван. Е, благодаря. Докладчите в сянка имат е, думата. Господин Гамбус. Благодаря. Първо искам да благодаря е, за свършената работа. Струва ми се, че имаме основа наистина добре да се справим като парламент. На второ място искам да поздравя автора на доклада за това, че текстът наистина е много консенсуален и така върви от самото начало. Ние сме съгласни с много от заключенията на госпожа Рис, особено за перспективите на екодизайна. Ние сме в етап на трансформация на европейската економика по посока на кръгова економика. Знаем обаче, че не всички решения работят. Ние трябва всичко да преосмислим, да работим с потребителите, но също така и рамо до рамо с индустрията и тези, които могат да изпълнят всъщност прехода. Всъщност ние говорим за фактори, които имат пряко отражение е, върху хората и това, което те ползват в ежедневието си. Струва ми се, че екопроектирането може наистина да доведе до преки спестявания в всяко домакинство. Затова и ние трябва да дадем всички инструменти на европейските граждани, за да има индивидуални и колективни ползи. Още нещо, което ми се струва важно. Кръговата економика е хоризонтална. Както каза и заместник председателя Катайнен мината седмица. За това и заместник председателя на комисията говори за плана за изпълнение – но ще е много трудно екопроектирането да се разгледа само в една област на нашите политики. Именно за това, както казва и автора на доклада, ние трябва да сме много амбициозни при екопроектирането и кръговата економика. Екопроектирането води, разбира се, до спестяване на енергия, нещо, което е изключително важно, когато говорим за повторната употреба на различни материали и продукти. Имаме и нови възможности, които ни дава директивата, но те все още не се използват. Ние изоставаме, трябва да сме по-ефективни. Всъщност, Изпълнението на европейските норми обаче не може да бъде пречка за преразглеждане на всичко свързано с екодизайна. Затова благодаря и на предходните екипи, които са работили по тази тема. Например, не разбирам защо мобилните телефони не са обхванати обаче от директивата. Накрая пак ще благодаря отново на докладчика за представения доклад. Ние сме съгласни, както казах, с голяма част от текста, но ще се опитаме и да направим някои изменения, за да стане по-категоричен. Благодаря. Госпожа Дали, от името на господин Паулуче. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа Ри за проекто доклада им. Благодаря също на Службата на Европейския парламент за научни изследвания за изследването, както и на университета в, Барселона за направените преславия. Според получи, проекто доклада дава добра основа за дискусията, тъй като съдържа доста положителни предложения за прилагането на директивата за екопроектирането и по какъв начин тя може да бъде подобрена. Групата на социалистите и демократите ще внесат изменения за да се подсилят някои елементи. На първо място, надзора на пазара. Всички държави членки трябва да използват наличната база данни за надзор на пазара и да споделят в нея всички резултати от проверки, извършени на ниво държави членки. Европейската комисия трябва да има по-силен контрол върху надзора на пазара в държавите членки и трябва да предвиди създаването в бъдеще, евентуално, на нова агенция за надзор на пазара при преразглеждане на директивата. Освен това, трябва да има доброволни споразумения по важни продукти и продукти, които се предлагат онлайн. Трябва да има ясна връзка между директивата за екопроектирането и директивата за енергийните характеристики на сградите, тъй като добра функционираща система за инспекции в директивата за енергийните характеристики на сградите може да бъде подходяща и в случая освен това, трябва да се разшири обхвата на директивата не само по отношение на енергийни продукти, но и на ключови суровини, както и продукти, които не са свързани с използване на енергия, а използват, например, вода. Относно е, изпълнението, правата на потребителите, ние тук е, искаме да има нова е, схема за правна закрила. С а, напредване на дискусията по тези въпроси ние очакваме да разширим сътрудничеството с докладчика госпожа Рис и още политически групи. Благодаря господин Пика от името на госпожа Вишневска. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за представенето на проекто доклада. От името на госпожа Вишневска искам да съобщя какви са нашите бележки по този проект на доклад. Става дума за прилагането на директивата за екопроектирането. Според нас този текст е положително отслонен и тя ще допринесе за постигане на целите по отношение на изменението на климата, както и в полза на европейските граждани. Резолюцията е добра, особено що се отнася до кръговата економика. Продуктите, които се проектират сега, трябва да са устойчиви. Не трябва просто да се хвърлят в кошчето за буклук при първа ни проява на неизправност трябва да е възможно да бъдат поправени, за да могат по-дълго да бъдат използвани. Освен това е важно да се има предвид енергийната ефективност. Това трябва да е строго изискване при проектирането на нови продукти. При въвеждането на нови продукти трябва да те да са оправдани от технологична гледна точка, да могат да бъдат лесни за ползване. Освен това, разходите за тези продукти не трябва да са прекомерно високи, за да може да се гарантира конкурентоспособността на производителите. Директивата за екопроектирането трябва също да допринесе за борбата за по-добро качество на въздуха, освен това да се а, държи сметка за това какви нови решения могат да се приложат а, на пазара. Госпожа Алкен има думата. Благодаря на госпожа Рис за отличния и доклад. Много е добре, че имаме възможност да проведем днешното обсъждане. Ние имаме предвид предизборната кампания. Знаем, че има недобро разбиране от страна на гражданите, например, по отношение на това как действа директивата за екопроектирането. Това всичко опира до продукти, които и те използват в своето ежедневие, като миални машини, перални машини, прахосмокачки и прочие. Важното в този доклад е да подчертаем, какви са успехите, които са постигнати и че това трябва да продължи в бъдеще. Ние се нуждаем от добре, по-добри механизми за контрол, по-добро прилагане и, както беше подчертано от госпожа Рис, трябва да обезпечим включването на ефективността на използването на ресурсите сред целите. Когато бях млад политик в датския парламент, обсъждахме новите информационни технологии и тогава ни беше казано, че скоро ще имате траен хардуер и само ще се сменя софтуера. И това щеше да е много добре, ако беше така, ако може да се използва само промяна в софтуера при използване на един и същи хардуер. Но знаем сега, че хардуера устарява много бързо. Знаем какво става с мобилните телефони. В тях е заложено ранно устаряване. и че се налага доста често те да бъдат сменявани. На времето ние считахме, че ще можем да рециклираме. Това действително е сфера, в която не беше обърнато достатъчно внимание. И това е доста странно, ако видим по какъв начин действа с методосъбирането, също разделното събиране на отпадъците. Очудващо е колко малко неща се рециклират. Според мен съществува риск да разширим прекамерно обхвата, което ще създаде проблеми с изпълнението ще има все повече изисквания. Затова трябва да държим сметка за това нещата да са по-опростени. Благодаря. Госпожа Еви има думата. Благодаря и аз съм благодарна на експертите за проучване, за изследването. Благодаря и на докладчика за чудесното становище. Присъединявам се към казаното от колегите за предимствата на тази директива. Те са очевидни. Без съмнение постигнахме економии на първична енергия, но също така и намаляване на емисиите на со 2 Потребителите също реализират економии Законодателният текст следва да бъде усъвършенстван. Казвам го, защото съм съгласна с казаното от колеги. Ние трябва да говорим не само за енергийна ефективност на продуктите, а да говорим и за ефективност на материалите, с които се произвеждат продуктите. Знаем, че именно на етапа на дизайна на проектирането могат да се заложат характеристики, които дават възможност за намаляване на въздействието върху околната среда. Съгласна съм и с казаното от други колеги. Задължително е да се говори за продължителността на продукта, за повторното използване на елементите, вложени в продуктите. Също така минимална, минимален срок за използване на продуктите. Има едно много интересно проучване на Агенцията за опазване на околната среда в САЩ. Там се там е изчислено за колко, за какво количество рециклирани материали се създават а, е, определен брой работни места в областта на рециклирането и повторното използване на продуктите. Това е възможността, това е възможност, която трябва да използваме е, и от е, гледна точка на възможностите за европейските предприятия. Имам въпрос кога ще се разработи индикатор, подобен на въглеродния отпечатък, за да, давам, за да дадем информация на потребителите и също така кога Европейската комисия ще разработи стимул да преминем към економия, економика на услугите това ще бъде решение, от които печелят всички. Благодаря за свършената работа и се надявам да работим в тясно взаимодействие за усъвършенстването на този доклад. Госпожа Гростет. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на Фредерик Рис. Аргументите, които тя представи, са много интересни. Тази директива за екопроектирането се концентрира върху намаляването на енергопотреблението по време на използването на продукта. Според мен не се поставя достатъчен акцент върху кръговата економика тъй като проектирането на продукта е важен етап, но за да може да се използва, трябва да се а, а, предвиди повторно употреба. Трябва да има такова подо проектиране, което да позволява да се поправят продуктите, да се а, разглобяват, да могат да се рециклират определени вложени материали в този продукт. Трябва да се отчита кръговата економика и също защита на конкурентоспособността на предприятията. Трябва да има е един подход за всеки отделен случай по-отделно. Мисля, че това би бил най-добрият вариант. Благодаря ви. Госпожа Риваси. Благодаря, госпожо председател. Аз бях докладчик за становище в ИТРЕ. Искам да благодаря на Фредерика Рис за нейния доклад, както и за работата на докладчиците в Сянка. На ниво ИТРЕ, това, което каза и госпожа Гростет, ние се опитахме да отидем по-далеч от енергопотреблението. Това е, мисля, че постигнахме напредък. Трябва да се обърне внимание обаче и върху ефикасното използване на материалите. Трябва ясно да се заложат критериите за екопроектирането, да се отчитат критериите, свързани с кръговата економика също. Когато говорим за устойчивост, трябва да спрем да работим само по начин, който води до изхвърляне на продукти, но трябва да има гарантиране на продуктите. Трудно е обаче да се докаже, че има заложена в, при проектирането продължителност на живота на изделието слабото, това е слабо звено при производството. Възможността за поправене също е много важен критерий. Необходимо е да има резервни части през целия живот на съответното изделие. По по-настоящем не трябва да се произвеждат продукти, които да не бъдат на 100% рециклируеми. Тъй като имаме експерти тук, бих искала да чуя вашата оценка. Когато се създава един продукт, той трябва да бъде цяло а, рециклируем. използването на някои редкоземни материали, защото много от тях е, се произвеждат в е, Китай. Аз съм е, еко... еколог, но мен ме притеснява, че някои от редките елементи, които се влагат в е, изделията, се произвеждат в тяхното голямо голямата си част в Китай. Необходимо е също да се подобри надзора на пазара. Освен това, държавите трябва да могат да упражняват контрол и тук комисията има да играе своята роля. Относно етичните критерии, Европейската комисия трябва да държи сметка за това откъде идват материалите и при какви условия са извлечени тези материали, какви социални норми са спазвани В ИТРИ ние проведохме широка обмяна на мнение по тези въпроси и ние в голяма степен подкрепяме това, което се предлага. Господин Сантош Джил от Европейската комисия има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това разискване. Най-напред искам да благодаря на Европейският парламент и в частност на комисията ЕНВИ за подкрепата, която оказва за тази директива. Както мнозина от вас подчертаха, тя допринесе за а, доста економии през годините. Накратко искам да реагирам на някои от нещата, които бяха споменати в изказванията ви за бавния напредък, е, за продължителното време, което е необходимо. Необходимо е дълго време, тъй като това е много силен продукт, е, е, много силен документ. Той изисква също да се правят оценка на въздействието и прочие, което всичко изисква време. Разбира се, можеше да бъде малко по-бързо. Относно ресурсната ефективност, такива критерии се залагат в различните мерки. Сегашната директива ни го позволява, но можем да направим и повече. Както е посочено в работния план, ние работим в тази насока включват се изисквания за подобряване на продължителността на използване на тези изделия. Относно гаранциите на изделията, може би това също е добър начин понякога за внасене на подобрения. Ние имаме изисквания за продължителност на живота на за различни елементи на правосмокачките и други, но може да се помисли и за разширяване на списъка. Ние трябва също да имам предвид е, доколко тези изисквания са изпълниви, тя трябва да могат да бъдат измервани, за да се избегне неизпълнение. Относно надзора на пазара, това е важен въпрос, Европейската комисия подкрепя държавите член, членки финансово, за да могат да упражняват по-силен контрол. По коледа Европейската комисия излезе с предложение, което ще доведе до подобряване на рамката за надзор на пазара, и сега при съвместното вземане на решения могат да се внесат някои подобрения, което ще се отрази на екопроектирането, екоетикетирането. Относно мобилните телефони, ние обмисляме също въпроса те да бъдат обхванати малко по-детайлно. Програмата е тези продукти да се развиват доста бързо. Знаете, че нашите процедури са доста бавни, за да можем да обхванем тези бързи технологични промени. За осъвременяването на софтуера. Миналата година беше прията регламент и в него парламентът настояваше тези осъвременявания на софтуера да не засягат действието на продуктите. Разширяването на обхвата беше споменато също многократно. И тук искам да кажа, че ние разглеждаме и на този етап продукти, които използват вода, например крановете, душовете, тъй като те използват енергия също. Но следва да имаме предвид, че екологичното въздействие на този тип продукти става по време на производството и доста трудно е да се прилагат изисквания, свързани с този тип производства. Благодаря ви. Сега искам да дам думата отново на нашите експерти, тъй като към вас бяха отправени конкретни въпроси. Също госпожа Риваси ви постави въпрос. Може би ще реагирате на тези въпроси. Първо, госпожа Драбик има думата. Струва ми се, че бяха засегнати почти всички въпроси, че общо взето нагласата е положителна към директивата но трябва да продължим да сме по-амбициозни и да включваме въпроса за ефикасността на материалите, но те трябва да са изпълними. Необходими са повече ресурси, както в Европейската комисия, така и в органите за надзор на пазара. След като включим изискванията за ефикасност на материалите и разширим обхвата на включените изделия, разходите ще започнат да нарастват. Ако слабост, има слабости в надзора на пазара, това може да засегне конкурентоспособността и вноса на изделия извън Европейския съюз. Европейския съюз може да бъде водеща на пазара да се намали търсенето на материали от извън Европейския съюз и да се отчита социалното въздействие. Благодаря. Господин Дорани има думата. Доста различни неща вече се казаха, но има нещо, което бих искал да напомня, защото е в написания от нас доклад. При вноса на продукти и първични суровини е все по-важно да обръщаме внимание на материалите, защото ние внасяме такива материали от трети страни. И в някои случаи енергийните политики, както и политиките за намаляване на въглеродните емисии в такива страни е, не отговарят на европейските политики. Например, като говорим за определен процент на ВЕИ, това е заложено в европейските политики, но не и в техните. Ние искаме да можем да намалим енергопотреблението. Всъщност енергията, която се използва за добива на метали, понякога много важни метали, както и енергията при производството в трети страни, трябва да се вземат под внимание. Понякога в тези трети страни се използва енергия добита от твърди изкопаеми. Следователно, това е също нещо, което искахме да подчертаем и то може да бъде лесно иллюстрирано. Например, продукт, който се изработва от мед – е, този мед в Европа се внася от Чили. Концентрацията на мед в Чили е, беше много голяма, около 3% в мина, но сега с 10 пъти тази концентрация намаляла, което прави производството много по-енергоемко. Използва се един микс от различни енергоисточници, но се използват най-вече твърди изкопаеми и газ. Следователно, ние трябва да мислим и за този енергиен микс. Ето защо мисля, че е много важно да разширим анализа, така че той да обхване всички етапи от цикъла. След това ние много държим на продължителността и дългия живот на продукта, защото в някои случаи ние се позоваваме на различни проучвания. Не ние сме направили тези проучвания, но те са направени преди и в тях се прави сравнение на предимствата, свързани с увеличаване на продължителността на живота. Това се сравнява и с продукти, които са по-енергийно ефективни. Ясно е от заключенията, че удължената продължителност на живота на продукта води и до енергоспестяване от 5 до 10%, дори и повече. Следователно, трябва да мислим не само за новите продукти, но и за съществуващите, които би трябвало да имат по-дълъг живот. Както се каза вече тук, е много важно да има резервни части за подмяна. Ние бихме искали да развиваме пазарите, в които има такива резервни части. Освен това, в директивата за екодизайна се набелязват различни мерки и за демонтажа. За това също стана дума. Говорихме за програмираното остаряване чрез нововъведения. Някои продукти устаряват преди още да са стигнали до пазара. Наскоро имахме такъв пример. Един от начините да се справим от екологична гледна точка е да поставим акцента върху техния демонтаж и повторно използване под формата на различни резервни части. Ако ние можем да използваме частите на тези продукти след демонтажа, няма да загубим в същата степен всички тези материали и така всъщност повтаря се поправя се оратора, не искам да говоря за програмирано устаряване, преждевременно устаряване и тъй при това преждевременно устаряване ние вече няма да имаме същия проблем. Така че е важно да се прави ремонт, да имаме възстановяване на продукта, за да увеличим продължителността на неговия живот. Благодаря ви много. Педри Крис има думата. Благодаря, госпожа председател. Ще бъда кратка. Искам да благодаря на всички от е, изказалите си. Високо ценя днешния дебат и бъдещата ни работа. Беше поставен въпроса за повече амбиция. Говорихме да дадем възможност за подобряване на ситуацията, включването на мобилните телефони. Говорихме за стратегиите за продължителността на живота, за рециклирането и за поправенето и въпроса на госпожа Гростет. Тук аз не се занимавах с участие в състезание в свободен стил, като на Олимпийски игри. Бях по концентрирана относно разширяване на приложното поле. Аз го предлагам ние трябва да а, обмисляме включването само на енергийната ефективност. Госпожа да говори и за продукти, които не използват енергия. Госпожа Окен също каза, че не трябва да се претоварва с прекалено много предложения доклада. 25% беше казано, че са изделията, които не изпълняват изискванията. Относно разходите не съм убедена. Знаем, че повече амбиция означава и повече разходи, но а, това е в краткосрочна перспектива. Когато сме амбициозни обаче в средносрочна перспектива, това води до економии. Трябва да се намерят а, компромиси, като се запази нивото на амбиция. Господин Катайнен е добре да поддържаме контакти. Имам надежди в това отношение. Благодаря ви много. Крайният срок за изменения по този доклад е 6 марта. Ще гласуваме в комисията ЕНВИ на 25 или 26 април. Следващата точка от дневния ни ред е средносрочен преглед на програмата LIFE. Имаме списък от съдокладчици. Те ще получат думата, ако са в залата. Започвам с са докладчиците или тези, които ги представляват. Господин Гамбус за госпожа Суица. Благодаря. Искам да извиня госпожа Шуица, тя нямаше как да присъства. Ето защо говоря от нейно име всъщност. Като председател на работната група по лайв, тя искаше да предаде своите поздрави на всички автори е, за техния принос. Знаете, че програма LIFE е единствения инструмент за финансиране в Европейския съюз, насочен конкретно към околната среда и приноса за актуализацията и развитието на общностните политики в областта климат. Предложението за резолюция стъпва върху междината оценка на програмата LIFE, както и доклада на комисията за първите две години на програмата LIFE. Също така се формулират препоръки за последващите дейности. Както се казва и в доклада, е, необходимо да има много подробни данни, за да се оцени въздействието на програмата. Напомня се също така, че трябва да има повече доказателства за ефективността и ефикасността на проектите не могат да се направят категорични заключения, тъй като няма достатъчно данни в представените доклади. Същевременно се подчертава, че две държави членки си поделят над една трета от целия бюджет на ОВАИФ е, за традиционно безвъзмезно финансиране за 2014 и 2015 година. Следователно трябва да има по-добро разпределяне на фондовете. Освен това, Госпожа Шуица, като председател на работната група по лайф, наистина очаква програмите да се подобрят допълнително. Не само да се упростяват, но и много повече да се ускорят. Затова и госпожа Шуица ме помоли да насърча колегите от комисията да участват в работната група по лайф, за да може по-ефикасно да се работи в държавите членки и всички ние в Европейския парламент да окажем своята подкрепа. Няма да се впускам в повече подробности, пак повтарям извиненията на госпожа Шуица за това, че няма как да присъства. Благодаря от името на господин Капуто, господин Поч. Благодаря колегата Капуто. Нямаше как да дойде днес. За това ще направя коментар от негово име. Принципно получените данни показват, че програмата Live се развива съгласно сроковете има своите цели за климата и допринася за стратегията Европа 2020. На второ място тя е ефикасна, проектите са рентабилни, освен това се оценява, че 1,7 милиарда евро ще бъде общата сума на различните проекти, което надхвърля бюджета за програмата Life Същевременно се обръща внимание на някои много важни предизвикателства. Трябва да се намалят разходите по бездействието, да се работи срещу измененията на климата и в комбинация с други европейски програми. Оценката също така подчертава какво трябва да се подобри. На първо място да се опростят процедурите по управление, особено при докладването. Трябва да сме сигурни, че има по-справедливо разпределение, по-добро използване на фондовете по лайф между държавите членки. Две държави използват една трета от целия бюджет на програмата за 2014-15 година. На трето място да се подобри ролята на НПО – и Сдруженията на гражданското общество при управлението на проектите по ЛАЙФ. На четвърто място да има по-добра комуникация, насочена към определени целеви групи и по-структурирано съгласуване между участниците и ако позволите, госпожо председател, от мое име аз също бих добавил в контекста на оценката, че е необходимо да говорим и за обема на финансирането, защото ресурсите по лайф са 1,03% от европейския бюджет. С това не могат да се изпълнят задълженията. Благодаря, госпожа Гърлинг. Благодаря, госпожо председател. Моята група подкрепя съдържанието на резолюцията. Като цяло обаче смятаме, че комисията не е достатъчно сериозна в своята оценка. Тя не дава достатъчно подробности или статистически и анализаторски данни, за да оценим програмата LIFE. Резолюцията излага същия мотив. Акцентът пада върху разпределението на фондовете, тъй като тук има недобро разпределение. Необходимо е да има повече справедливост при това разпределение. На второ място, добре е, че се подкрепя интегрирания подход към проектите, за да имаме максимално добри резултати и екологични планове не само на местно ниво. На трето място, тъй като няма достатъчно данни за проверка на програмите, е много важно при следващия бюджетен кръг да имаме достатъчно информация по лайф или програми като лайф а трябва също така и да се планира за периода след програмата LIFE, не само добър анализ на програмите, но и разпространение на добрите практики, както и подкрепа на проектите. Благодаря. Благодаря, господин Ек. Благодаря ви госпожо председател. Дами и господа, уважаеми колеги, винаги се опитваме да си помагаме едни на други. Ние политиците се стремим към възможно най-добрия резултат. Би трябвало следователно да е възможно да гарантираме, че програмата ЛАИФ, както и други проекти, като кохезионната политика или инструмента за свързване на Европа, се развиват добре. В отговор на работата на комисията аз бях отбелязал на времето, че е важно с оглед на грижата за околната среда и ОСП да отделим повече, но тази препоръка беше отхвърлена от колегите. Странно е, достатъчно е да намекнеш за ОСП и колегите веднага реагират много враждебно, особено по-консервативните сред тях. Програмата LIFE не финансира достатъчно проекти, обаче, които съчетават грижата за околната среда за селското стопанство. Мисля, че комисията обаче е по-отворена към една такава идея. Тя разбира, че половината от земята на Европа се използва за селско-стопанска дейност. Следователно, фермерите са много важни а, за екологичното разнообразие. Аз съм убеден, че сътрудничеството между фермерите също ще допринесе и Европейският парламент би трябвало да подкрепи един такъв подход. Благодаря. Някой друг желая ли думата? Ако не, се обръщам към комисията. Благодаря, госпожо председател. На първо място много благодаря на Комисията по околна среда за ползотворното сътрудничество и работата по програмата LIFE. Вече 25 години работим така. LIFE започна 1992 година. Вече се премина през пет програмни цикъла, като на всеки един етап ние сме търсили обратна информация, за да направим своя оценка. Направихме своята оценка и за 2014-15 година тя е положителна. Разбира се, проектите по лайф са многогодишни. Е, ние извършихме по-голяма част от оценката 2016 година. Малко бяха проектите, финансирани по тази програма, които да са завършени. Не защото са проекти по лайф, а заради естествения им ритъм. Това, разбира се, не означава, че има проблем. Програмата LIFE е на път да постигне своите резултати. Освен това, тъй наречените интегрирани проекти по LIFE, един нов елемент, помагат на държавите членки да изпълняват по-добре основните екологични изисквания. Ние ще се насочваме все повече към такива стратегически интегрирани проекти. Те са важни за изпълнението на основните политики. Ще има и основни планове за околната среда, природата, климата. Целта е един такъв план да може да се изпълнява от голяма географска област, например голям регион в дадена страна или няколко града едновременно. Така работата ще продължи и след като проектът приключи, но ще трябва да се мобилизират и допълнително допълнителни фондове, може би по други европейски програми. Това е част от нашата работа по взаимодействието и ефекта на катализатор. Средносрочната оценка набеляза и възможности за по-добро развитие на програмата LIFE, например упростяване при процедурите за докладване. Ние се опитахме да включим това още за периода 2014 до 2020 година. Освен това, призоваваме и за по-добър фокус на програмите. Това ще се разгледа в контекста на продължението на Life след 2020 година със съответните механизми за новите предизвикателства, както и кръговата економика. Ще трябва обаче да има една критична маса финансиране – след 2020 година ще ни трябват и нови инструменти, за да се справим с този дисбаланс при лайф в Европейския съюз, за който говориха колегите от парламента. би трябвало да има по-равномерно разпределение. Следователно, комисията подкрепя идеята за резолюция по лайф. Ние ще продължим да работим заедно с парламента, така че лайф да продължи да се развива с оглед на екологичните и климатични цели на Европейския съюз. Но като се има предвид ограничения бюджет на програмата, не можем от нея да очакваме да реши всички проблеми на екологията и климата. Следователно, би трябвало да разчитаме на ефикасното вписване на такива цели и в други политики. Лайф има своята роля, защото има ролята на канализа... Е, катализатор и освен това показва, че са възможни ефикасните резултати. Благодаря. Някой желая ли да вземе отношение? Обръщам се към докладчиците. Добре, нека ви кажа тогава, че 6 март е крайния срок за внасене на изменения, след което ще гласуваме в комисия. И сега последна точка от нашата програма. Проекто становище на Марияна Петир мониторинг на прилагането на правото на Европейския съюз през 2016 година – Заповядайте, госпожо Петир. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги. Когато Харватия се присъедини към Европейския съюз, повечето държави членки ни подкрепиха, като те смятаха, че върховенството на закона една от най-положителните страни на Европейския съюз. Откакто Харватия е независима и след това се присъедини и към ЕС, върховенството на закона винаги за нас е било водещо. Това въжи и за гражданите на други държави и членки. Зачитането на нормите е нещо много важно. Без това няма как да има инвестиции, сигурност, напредък или защита на околната среда. Възоснова на това бих искала да кажа, че е много важно европейските норми да се изпълняват ефективно. Това е дава защита на гражданите, но също така е много положително и за бизнес средата. Изпълнението на европейските норми във всички държави членки е нещо много необходимо. Докладът на Европейската комисия за 2016 година и прилагането на правото на ЕС стига до заключението, че има ефективно прилагане. Бих искала да подчертая следните съображения обаче. Има увеличаване на неизпълнение на задълженията в областта безопасност на храните и здравеопазване. Ако сравняваме 2016 с 2015 година – има и някои трансгранични нарушения. В областта околна среда картината е доста сложна. Особено при предсъединителните фондове. Пилотните проекти – тук трябва да има по-голяма прозрачност, въпреки сравнително добрите резултати. Мисля, че постъпването на повече жалби от европейските граждани не е нещо, което трябва да ни тревожи. Напротив, то би показало, че има по-голяма ангажираност с тези норми и институциите. В някои случаи се обръща внимание на протакането на процедури, както и нарушенията в здравеопазването и безопасността на храните. Не съм изброила всички тези случаи, но ще го направя въз основа на измененията. Очаквам да работи с докладчиците в сянка. Благодаря ви. И сега докладчиците в сянка. Господин Волканг. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, уважаеми колеги. За жалост, трябва да отбележим, че закъсненията и неправилното прилагане на европейското право – водят не само до економически разходи, те водят и до загуба на човешкия живот, защото 417 души са загубили живота си заради лошото качество на въздуха. Това са неща, които могат да бъдат намалени. Ние говорим за сериозен проблем. Освен това, наблюдаваме все повече процедури за неизпълнение на задължения. Ясно е, че имаме проблем. И то във всички държави членки. Някои от тях заявяват, че в собствената им страна нещата не вървят толкова зле, но аз мисля, че проблемите наистина се отнасят до всички държави членки, що се отнасят до нашата ресорна област – Имаме 216 текущи процедури за неизпълнение на задължения, повече отколкото предходната година. Това със сигурност е един вид рекорд. Ние можем да се подобрим в това отношение – трябва да изискваме европейското право да се прилага по-добре. Например, директивата за качеството на въздуха е влязла в сила още 2010 година, но държавите членки много се бавят с нейното изпълнение. Аз не съм съгласен, че трябва а, да се примиряваме с това и да казваме, че не са имали време би трябвало повече правомощия да се прехвърлят на ниво Европейски съюз, например наблюдението при регистрацията на автомобилите, както и данните за качеството на въздуха. Освен това има обещание, че ще има по-ранна и по-категорична намеса при процедурите за неизпълнение – всичко, за което говорим тук, трябва да се изпълнява. Следователно, трябва да ни занимава не само законодателството, но и изпълнението. И накрая, понякога държавите членки имат нужда от помощ. Тази помощ трябва да се предоставя. Сега ние обсъждаме новия бюджет на Европейския съюз – Държавите членки трябва да си помислят добре относно политиката за околната среда и за климата. Би трябвало тя да си остава много важна цел. Като представител на Германия ще кажа, че са ни необходими инструменти за колективна правна защита, така че гражданите да могат да настояват за изпълнение на европейското право. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Не. Комисията. Тук е комисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ние приветстваме предложенията на вашата комисия. Със сигурност те отговарят и на нашите цели. Приветстваме и принципно подкрепата за идеята да се реагира по-бързо на нарушенията. Околната среда наистина е една от ключовите области и приоритети за комисията. Благодаря, госпожа Петир. Искате ли да направите краен коментар? Благодаря, госпожо председател. Ясно е, че данните, за които говорих, показват, че трябва да действаме много бързо и да сътрудничим с държавите членки. Никога не съм настоявала на санкциите – Пилотният проект показва, че резултатите са отлични, необходимо е да има повече прозрачност. И добрите резултати ще дойдат с времето. Ясно е, че всички държави членки трябва да изпълняват директивите, да прилагат европейското законодателство при екологичните политики. Има много проблеми наистина, но също така има и достатъчно доказателства, че гражданите разбират все по-добре необходимостта да се опазва околната среда. Те предприемат и действия. Необходимо е да се подчертае, че бизнесът също участва, прави своите предложения. Ако всички се включат и гражданите, институциите, и частния сектор, и обществения сектор, и НПО-тата. Това със сигурност ще доведе до по-добри резултати при опазването на околната среда. Ние искаме да оставим планетата в добро състояние. Точно така. Много ви благодаря, госпожо Петир. С това приключваме следобедното заседание. Само да кажа, че по становището на госпожа Петир, крайният срок за внасене на изменения е 1 март 11 часа. Гласуваме на 27 март. Благодаря ви, приятен следобед.